Добър ден, колеги. Председателят няма да е при нас този следобед, така че аз ще водя заседанието. Първа точка – приемане на дневния ред. Трябва да ви съобщя, че има промяна. Точка 12 представяне на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021-2027, програма Перикъл 4 е отложена. Надявам се, че никой не възразява. С това одобряваме дневния ред и трябва да съобщя какъв е езиковия профил. Отбелязвам, че днес сме осигурили превод на всички езици, освен ирландски. За съжаление, утре сутринта на всички езици, освен хърватски и ирландски. Сутринта и след обеда хърватски, ирландски и малтийски няма да бъдат включени. Трябва да одобрим препоръките на координаторите съгласно член 205. Получили сме документ от координаторите по писмената процедура от 19 ноември 2018 година. Имаме номинация на докладчици Клод Мораес като председател на комисията е определен за докладчик по предложението за регламент, което изменя регламента на съвета 539-2001, изброяващ трети страни, чието граждани трябва да притежават виза при прекусяване на външни граници и тези граждани, за които изискването не въжи, що се отнася до оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза. Суфия Индвелт от АОД е определена за докладчик относно резолюцията по дейностите на работната група с общ мандат да се наблюдава ситуацията за върховенството на закона и борбата срещу корупцията в Европейския съюз. Трябва да се разгледат конкретно положението в Мата и Словакия. Самият аз, Хуан Фернандо Лопес Агилар, съм определен за докладчик по доклада по собствена инициатива относно хуманитарните визи. Също така е споменат въпроса към комисията относно основните права на хората от африкански происход в Европа. След решението на координаторите от 27 септември започна работа по изготвяне на проекто резолюция относно основните права на хората от африкански происход в Европа съгласуване и устен въпрос между различните групи. Той ще бъде представен на председателския съвет, за да бъде включен в януарската пленарна сесия с дебат, който трябва да доведе до резолюция съгласно член 128, параграф 5. Надявам се, че това се приема. делегирани актове и актове за изпълнение. Тук също има съобщение относно регламента за системата за вход и изход. Определят се подробно правилата относно информацията, която трябва да се представя на Европейската комисия от държавите членки, що се отнася до подпечатването на пътните документи при извънредни ситуации, където е технически възможно данните да бъдат въведени и в Централната система за вход и изход и в националния уеднаквен интерфейс като е технически невъзможно временно да се съхраняват времен, местно данните в електронна информация. Също така имаме и е, използването на, път, на пръстови отпечатъци, като се определят условията и изискванията за тази система на вход и изход. Определят се условията за нейната работа, както и мерките за определяне на оперативната съвместимост на високо ниво. Основният акт е регламент 2017-2226, който въвежда тази система за регистриране на входни и изходни данни, както и отказ на входни данни от страна на граждани на трети страни, които прекусяват външните граници на държавите членки. Определят се условията за достъп до системата и се изменят регламенти 767 от 2008 година и 1077 от 2011 година. Приемането на тези актове за изпълнение беше съобщено на всички членове на комисия Либе чрез бюлетина от 23 ноември 2018 година. Има и вътрешен срок за възражения. Ако има членове, които желаят да отправят възражения, моля да уведомят секретарията на Либе преди 4 декември 12 часа на обяд. Що се отнася до електронното гласуване, то времето за гласуване е определено за утре 9 часа и 15 минути. Непременно си вземете картите за гласуване, когато дойдете утре. Това беше по дневния ред. Трета точка – оценка на заплахите от организираната престъпност, ползваща се от интернет. Ще чуем презентацията на господин Филип Амен, който е представител на групата в Европол. Тази оценка всъщност е един от стратегическите документи на Европол. Имаме фокусиран анализ на възникващите заплахи. Основното, което е ново в областта на киберпрестъпността. Имаме съответно и препоръките. Ще дам думата на господин Амент, който да представи основните заключения за 2018 година, след което ще дам думата за въпроси на членовете на комисията. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да представим нашата ежегодна оценка. Този доклад се изготвя всяка година, както знаете. Както и вие току-що споменахте, той е единствен по рода си, тъй като очертава тенденциите в киберпрестъпността. Освен това се допълва от данните на индустрията, академичните кръгове, като ни дава не само представа за очертаващите се тенденции възоснова на информацията от партньорите, но също така позволява да се направят и различни препоръки към разработващите политики – Нека кажа как се съставя доклада. Основните данни идват от държавите членки и правят се проучвания. Ние използваме три консултативни групи. Една за интернет сигурността, втора за финансовия отрасъл и третата за доставчиците на комуникационни услуги. Ние работим в най-различни области. Като наша основна задача е да се занимаваме с платежни измами, злоупотреба с деца онлайн и различни други заплахи. Ние имаме достъп и до различни видове моделиране. Както вече обясних, целта на доклада е да се върнем 12 месеца назад и да видим кои са основните тенденции и как може да се предвиди какво ще се случи през идните 12 месеца. Какво е основното за изминалия период? Регламента за защита на данните, разбира се, който влезе в сила, е много важен елемент. Ние бихме очаквали той да доведе до по-голяма сигурност. Разбира се, за правоохранителните органи ще има повече работа заради регистрираните нарушения при защита на данните, които ще трябва да се разследват. Трябва да спомена и много успешните съвместни акции срещу тъмния интернет и закриването на две големи места за пазар в черния интернет, като Алфабей, Ханза и Рамп. Криптовалутата също се наблюдава. Разбира се, това е напълно е, легитимно разплащателно средство, но тази валута също е прицел на организираната престъпност. Кои са основните заплахи? За съжаление, тъй наречения ransomware си остава основна заплаха. От друга страна, ще спомена и използването на вашия собствен компютър, например от престъпници, за да могат да използват система, която е проводник за криптовалутите. Този вид дейност изисква по-малко усилия и не е толкова рискован – Разбира се, престъпниците помежду си търгуват с различни инструменти, които могат и да се вземат под найем, например. И това става все по-голям проблем. Предоставят се услуги, както казах, които могат да бъдат получени срещу заплащане на месечен абонамент. Например, всички тези услуги и инструменти – са налични за най-различни видове клиенти, чието мотиви могат да бъдат от всякакъв характер, включително и политически. Същевременно, що се отнася до стандартите, виждаме, че картовите измами в момента преобладават. Има най-различни измами с чиповете, с пина. Както казах и преди, заради върховите стойности при криптовалутата, престъпниците се насочиха към нея – и е, сега те притежават и криптопортфейли, които позволяват да се разменя криптовалута. Ще спомена и социалното инженерство. Всъщност, интернета е много използван от престъпниците, защото понякога е възможно да се заобиколи техническия и човешки контрол, да се използва тъмния интернет и това е огромна опасност, тъй като не само киберпрестъпността, но и традиционната престъпност вече се насочва към този инструмент. Тъмния интернет може да се използва за злоупотреба с деца, за разпространение на различни изображения с деца и други видове престъпления. Нека очертая след като видяхме е, шесте основни области, какви са основните начини на работа. Ключова заплаха си остава софтуера, свързан с отвличания. Имаме и различни видове нарушения, например изпращане на спам на различни видове съобщения по електронната поща за проникване в компютъра. Криптоминирането също е много разпространен инструмент сред престъпниците за натрупване на пари. Нещо друго, което наблюдаваме – в някои географски райони, особено в Африка, например, има измамници, които решават да мигрират към киберпространствата и след това атакуват инфраструктура в Европейския съюз. Има все повече такива атаки, например срещу като размяната на криптовалута или собственост на такава. Ние също така разглеждаме нещо, което наричаме конвергенция на киберпрестъпността и тероризма, защото очевидно новата среда дава и нови възможности. Конкретно разглеждаме дейността на ислямска държава. Тя много ефикасно и ефективно използва интернет, за да разпространява своята пропаганда. Тъй като имахме някои много успешни действия срещу тъмен интернет, като Ханса, видяхме едно раздробяване – някои от търговците в тъмния интернет изчезнаха или започнаха да търсят други канали, така че със сигурност тук има резултат. Що се отнася до търговията с услуги в тъмния интернет, със сигурност наркотиците са основна част от нея. Отново ще кажа, традиционната престъпност, както виждаме, се ориентира към интернет и неговото използване. Вече споменах, че заради ЕМВ в Европа няма толкова много картови измами. Но разбира се, Престъпността е много организирана и за това се клонират европейски карти, с тях се плаща в неевропейски държави. Има конкретни атаки също така срещу различни автомати за плащане или точки за плащане. Но Принципно при платежните измами заплахата се увеличава. Злоупотребата с деца. Принципно, ако говорим за престъпниците онлайн, ще кажа, че те са много ефикасни. Те използват различни видове криптиране – също така и напълно легитимни платформи, които се използват обаче за престъпни средства. Но разследването на такива престъпни групи е много трудно. защото те често е, се местят бързо от една до друга търговска платформа, за да разпространяват изображения. Криптирането също е проблем за правоохранителните органи. Както казах и в началото, ние не само говорим за проблемите, но и се опитваме да формулираме някои препоръки. Това са препоръки за нашите партньори и индустрията. Мисля, че основното е да разполагаме с мрежи, ако искаме да се борим с престъпните мрежи. От ключово значение е споделянето на информация, но за това, разбира се, трябва да има правна рамка. Борбата с киберпрестъпниците. Мисля, че основното явление е свързано с големия обем престъпления с ниска стойност. Би трябвало да се мисли за увеличаваща се киберсигурност, превенция, но е необходимо също така да се насочим към измами с голяма стойност, за да можем наистина да разрушим този пазар. Би трябвало да работим с партньори и от ЕС, и извън ЕС. Тъмния интернет – Очевидно той е предизвикателство, защото тук ние трябва да изпреварим възникващите технологии и да ги използваме, за да може да увеличим превенцията и да правим успешни разследвания. И последното, което ще кажа, криптовалутите се използват вече като обичайно средство и това е предизвикателство за правоохраняването. Накрая на моето изложение бих искал да кажа, че не всичко е толкова лошо. Всъщност ние имаме и много успешни примери, които показват, че сме работили добре с правоохранителни партньори. Работили сме добре и с индустрията. Има най-различни примери за това. За това и трябва да бъдем горди. Но, както може да се очаква, всички тези заплахи непрекъснато се променят по естеството си и ние трябва да сме много добре подготвени. Това изисква много по-добро сътрудничество, разширяване на различните партньорства, но също така Виждате и какво е изобразено на слайда. Виждаме една женска ръка. Следователно ни трябват много повече жени в борбата с киберпрестъпността. Така изглежда нашия доклад. Той е обществено достъпен и ако кликнете, ще можете и да го изтеглите. Ако той ви интересува, моля да го прочетете. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Аман, за тези обяснения, за презентацията. Вече ви казах, че имам възможност за дебат. Господин Здеховски иска да се изкаже. Заповядайте. Děkuji, <clears throat> pane předsedající, děkuji za zajímavou prezentaci. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Аман за тази толкова интересна презентация. Всяка година с интерес следя представянето на вашите доклади и всъщност очаквах с нетърпение тази годишния. Благодарение на него получаваме по-добра представа за това, което се случва в Европейския съюз, що се отнася до киберпрестъпността. Три въпроса. На първо място искам да разбера малко повече за сътрудничеството. Например, ако вземем предвид групите, които разпространяват детска порнография. Някои неправителствени организации ни дават информация, че в Европа все повече и повече се появява детска порнография, детски порнографски материали от Азия – Увеличението е с около 300%. Верни ли са тези данни? Успешно ли сътрудничим с китайската полиция, например, за да се справим с тази системна мафиотска практика? Неща, с които се занимават постоянно китайски и други южноазиатски банди. На второ място, Доколко са успешни опитите да се заловят престъпници, които използват фалшиви адреси и линкове и престъпници, които свалят в интернет информация свързана с криптовалути. Споменахте престъпни групировки от Западна Африка. От чешката полиция знам, че сътрудничеството с някои трети държави е изключително ограничено и възможността да се получи информация е изключително ограничена. И на трето място, във връзка с общите действия на хакери от бившия Съветски съюз. В Чехия станахме свидетели на засилена дейност от страна на руски хакери, които искат да получат, да придобият данни, които са собственост на чешки дружества. Успявате ли да се справите точно с този тип престъпление? Има ли сътрудничество между държавите членки? точно по този въпрос. Благодаря. Благодаря, господин Здеховски. Някой друг иска ли да попита нещо? Няма желаещи, затова ще дам думата на господин Аман. For... Благодаря за думата и благодаря за въпросите. Ще карам подред според записките си. Първия въпрос засягаше сътрудничеството и как то се осъществява. Справо можем да кажем, че Европол работи успешно в тази връзка. Ние не започваме собствени разследвания, ние подкрепяме държавите членки и сме много успешни не само, що се отнася до разузнавателната информация, но и що се отнася до платформа за сътрудничество, където всички държави членки могат да взаимодействат. Ние подкрепяме разследванията и сътрудничеството наистина съществува. Освен това, имаме специални консултативни групи, в които участват различни партньори, академичните среди, например. Следим стратегията на дружества като стратегията на компании като Airbnb нашите дейности могат да бъдат определени като споделена економика. Изграждаме мрежи, получаваме разузнавателни данни от държавите членки, но не ги притежаваме. Ние просто сме платформа. Мисля, че нашия модел е изключително успешен и всички заинтересовани страни могат да се обърнат към нас и да провеждат успешни разследвания. Същото въжи и за превенцията, повишаването на осведомеността. Имаме много добро сътрудничество с различни представители на индустрията. Искам да спомена на инициатива, свързана с софтуера за плащане на откуп така наречения ransomware. Сега има една платформа, която работи на 34 различни езика и на която сътрудничат 120 различни партньора. Ще дадем инструментариум в помощ на жертвите на този софтуер. Втория въпрос беше свързан с детската порнография в интернет и групите, които разпространяват такова съдържание. Тук има различни тенденции. Не се използват само обичайните канали за разпространение на а, информация. Има и все по-засилена заплаха във връзка с а, а, така нареченото сексуално посегателство по интернет, което се осъществява в реално време, насочено към деца. От техническа гледна точка, основното тук е сътрудничеството с страните, в които се извършва самото престъпление. Не е лесно, но можем да се похвалим с известен успех. Стремим се към сътрудничество, споменахте Китай по-конкретно – Китай сама по себе си не е пряк партньор, но имаме добри примери за сътрудничество. В този район има добро взаимодействие на работно ниво. Интерпол е важен партньор в това отношение. Интерпол е в основата на справянето с тези ужасяващи престъпления. Още един въпрос относно това доколко успяваме да заловим престъпници, които използват фалшива самоличност, за да хакват техните портфейли. Отново казвам, ние не започваме разследванията сами. Ние се намесваме тогава, когато има разследване, в което са замесени две и повече държави. В връзка с вашия въпрос, е, най-често виждаме, може би, върха на айсберга. В много случаи имаме успехи, но мисля, че различните правоприлагащи органи могат да се похвалят с е, някои постижения. Споменахте сътрудничеството. Мисля, че то е обект на известно предизвикателство. Може би трябва да погледнете дела в нашия доклад, който е посветен на общите предизвикателства. В едните няколко месеца ще разгледаме и предизвикателствата, що се отнася до международното и презграничното сътрудничество. Третия въпрос хакерите. Ние не се занимаваме точно с този въпрос. Ние се опитваме да се справим най-вече с киберпрестъпленията. Въпроса за дейността на хакерите не е част от нашия портфел, от нашите правомощия. Нямаме мандат. Държавите членки имат правомощия по този въпрос. Нашия мандат не се простира до там. Има коментари извън микрофон. Доколкото знам, не. Отговаря господин Аман на въпроса, който беше зададен без микрофон. Благодаря за тези обяснения, господин Аман. Някакви други въпроси? Някой иска ли да коментира нещо? Ако няма желаещи, приключихме точно на време. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Благодаря, господин Аман. Благодаря за това, че дойдохте. Преминаваме към втората точка по същество днес след обед доклада за работната група на комисията Либе за контрол по Шенген. Отчет пред комисията от председателя на работната група Карлош Коелю. Председателя ще докладва, както вече споменах. Това е господин Карлош Коелю, наш е, колега. Ще му дам е, думата. Знаете, че групата, за която говорим, е много важна, що се отнася до повишаването на осведомеността за Шенген, за всички въпроси, свързани с Шенген. Освен това, комисията ни дава ценна информация за резултатите постигнати е, в областта на контрола, който ние упражняваме. Господин Коелев, ще ви дам думата за 10 минути и след това ще имаме дебат. Благодаря, господин председател. С удоволствие ще ви дам информация за тази работна група за контрол по Шенген. От последния път, когато се срещнахме, ние започнахме да заседаваме всеки месец. Има представители в нашите специални групи на Комисията на съвета на държавите членки. Радваме се, че при нас бяха и изпълнителните директори на Европол, на Европейската агенция за гранични брегова охрана и на Агенцията за основните права. Парламента, знаете, прие и първия си годишен доклад за състоянието на шенгенското пространство. Този доклад беше написан по инициатива, подета от нашата е, група. Радвам се, че аз съм председател на тази група. Искам да благодаря на членовете на групата и на секретарията. Ние сме един много добър екип и благодаря за това добро сътрудничество. Искам да говоря по четири въпроса, които за мен са от е, особено значение. На първо място, както знаете, Работната група беше създадена, за да може да се гарантира, че парламента наистина упражнява контрола, който има право да упражнява. Въпреки това, ние открихме, че поне в един случай комисията не е дала достъп на парламента по същия начин, по който го е дала на държавите членки. Оценката на Евросур и включването му в регламента за европейската гранична и брегова охрана показва, че все още изоставаме. Държавите членки сами решават за бъдещето на Евросур, парламента не беше поканен. Едва след като ние разбрахме какво се е случило, ние настояхме да участваме в съответните срещи и едва тогава комисията ни даде достъп. Постигнахме много, но случая показа, че още предстои много работа, за да се гарантира, че комисията и съвета спазват задължението да има добронамерено сътрудничество с парламента. И има още много, което може да се направи, що се отнася до това парламента да получи роля на равнопоставен събоседник в процеса на нормотворчество. На второ място, едва ли ще се изненадате, че ние се занимаваме основно с контрола върху външните граници. Общия доклад за състоянието на шенгенското пространство беше пределно ясен в това отношение. Настоящите проверки по вътрешните граници са незаконни. В някои държави членки, и не говоря за тези на първа линия на миграционния натиск, не се спазв... не, не спазват е, шенгенското законодателство. Те извършват проверки от различен характер. Въпреки нашите усилия, проблема продължава да съществува и държавите членки не са направили нищо по въпроса. Искам да повторя това, което казах пред координаторите на нашата комисия. Парламента не може да продължи да наблюдава с кръстени ръце какво се случва, а вътрешния контрол да продължава. На трето място ние е, настояваме да получим информация за механизма за оценка на Шенген. Искам да кажа, че групата реши да изпрати писмо на комисаря Аврамополос. Ние искаме достъп до годишния анализ на престъпността и годишния анализ на евентуалните нарушения на фундаменталните права. Искаме парламента да бъде осведомен, ако се появят доклади подобни на този, които са подготвени по искане на комисията и не са предоставени на парламента. И накрая искаме да разберем какви критерии е използвала комисията, за да изключи някои агенции от някои оценки. Господин председател, уважаеми колеги, още нещо. Във връзка с Брексит и бъдещите ни взаимоотношения в областта на сигурността. Комисията, отново след голямо настояване, даде информация на работната група относно временното използване от страна Великобритания на ШИС. Ръководната група по темата Брексит организира среща, на която ни покани по същата тема. Знаете, че Великобритания не е в Шенген, но има временен достъп до част от ШИС, Шенгенската информационна система. До тази част, която се свежда до полицейско сътрудничество, а не до граничен контрол. Въпреки това обаче Великобритания систематично не спазва приложимите правила. Затова съвета иска от комисията още един набор от препоръки. Ако е вярно, че има нарушения, а това не е съвсем ясно, по, ясно по-настоящем, имаме нужда от допълнителна информация. Съвет възнамерява ли да продължи да дава на Великобритания достъп до ШИС. Великобритания смята ли да спазва разпоредбите? Можем ли да вярваме, че когато Великобритания излезе от Съюза, те ще спазват правилата? Като се има преди, че не ги спазват докато са членове на ЕС. Уважаеми колеги, Шенген е поставена под въпрос, под заплаха. Невиждана заплаха. И ето защо ние трябва да положим много усилия, за да запазим целостта на Шенген. Шенген е пространство както на свобода, така и на сигурност. Благодаря. Благодаря, господин Коелю. Виждам, че има колеги, които искат да коментират. Виждам поне двама колеги, които са поискали думата. Ако има други, нека да вдигнат ръка. Госпожа Гомеш. Благодаря, господин председател. Аз съм член на тази работна група, която толкова умело е ръководена от колегата Коелю. Работата, която извършваме е изключително интересна. Взаимодействието ни с комисията е изключително интересно. Аз напълно подкрепям Коелю особено що се отнася до положението с Великобритания и достъпа им до ШИС. Знаете, Великобритания не е част от шенгенското пространство. Трябва да се обсъди въпроса какво ще стане след като Великобритания напусне съюз. Открих е, изключително шокираща информация – интересна по своя характер. Три неща ще спомена. На първо място, една водеща държава членка, няма да я споменавам, която поради оценка на риска от съответните компетентни органи решила да не дава шенгенски визи на съответните лица. Въпреки това обаче тези лица са получили шенгенски визи по други канали и пребивават на територията на държавата, която им ги е отказала. Това е нещо изключително сериозно. Изключително сериозно дублиране. И нещо подобно може да подкопае функционирането на системата. На второ място, Един случай, тук ще спомена държавата, Малта. Повдигнах този въпрос не само пред работната група, но и пред комисията. Имаме информация за система за рекет на практика, по силата на която се продават най-вече национални визи от лице, което работи за премиера на страната. Тези визи се продават на либийци и на други африкански граждани – Знаем, че Малта е в Шенген. Всеки, който има национална малтийска виза, може да вземе един ферибот и след няколко часа да бъде в Италия. В Катания, например, или на друго място. Всеки, който има национална малтийска виза или шенгенска виза, може да го направи, независимо дали е придобил а, визата законно или не. Лицето, за което говоря е Невил Гафа. Той беше изпратен в Либия преди известно време. Малтийските власти обаче отказват информация и отказват да потвърдят, че са го изпратили като пратеник в Либия. Те твърдят, че като пратеник е изпратен министра на здравеопазването или нещо подобно. Нещо изключително интересно. Имаме данни за случилото се, имаме документи, има и дело заведено пред Малтийски съд по този въпрос. Комисията казва, че не знае нищо и няма как да контролира тези процеси. Точно тук мисля, че комисията наистина обръща гръб на огромните рискове, свързани с подобни практики. Аз написах за случая на комисара Врамополос. Чухме в рамките на работната група презентация от комисията по този проблем. Не приемам опитите на комисията да откаже да поеме отговорност по въпрос, който наистина компрометира целостта на шенгенската система. Всичко това е наистина неприемливо. На трето място, третия въпрос. Сеута и Мелия. Ти, аз и други колеги бяхме в Мелия, още не сме били в Сеута. Положението там е много сложно. Това са единствените две територии на Европейския съюз, които са разположени в Северна Африка. Знаете, те са оградени с много високи огради, бодлива тел и въпреки това те са уязвими. Онези, които управляват трафика на мигранти, от тези престъпници, които го правят, могат лесно да се справят с, подробни, с подобни мрежи, както и да е. Виждаме, че испанските власти полагат много усилия. Няма обаче помощ от страна на други европейски институции, Frontex или някоя друга. Това е европейска граница. Наистина се шокирах от това, което видях. Там има една параноя. Всички искат да попаднат в Европа, естествено. Това е Европа, това са два анклава. Трябва да се поговори малко по въпрос как националните власти упражняват контрол. Европейските институции и Фронтекс би трябвало да присъстват, а те отсъстват. Те въобще не обръщат внимание на това, което се прави. Няма нужда да споменавам въпроса за златните визи, няма нужда да споменавам факта, че тъй като частните полети не подлежат на контрол по силата на системата ПНР, има страхотни нарушения – кой влиза в шенгенското пространство чрез частни полети? Това само Господ знае, тук няма никакъв контрол. Това са въпросите, които искам да задам и мисля, че комисията трябва да направи малко повече. Благодаря, госпожо Гомеш. Госпожо Инфелд, искате ли да кажете нещо? Да, наистина много накратко, защото до голяма степен изразявам съгласна с казаното от Ана Гомеш. Просто искам да добавя, че целостта и неприкосновеността на шенгенското пространство зависи от поведението на държавите членки и те проявяват съмнително поведение. Например, Полша, където ШИС, с ШИС явно се злоупотребява, за да бъдат поставени под натиск критични към правителството на ЕПО. Миналата седмица имахме вече дебат по този въпрос, където представихме доклада за Малта работа и поставихме въпроса за продажбата на дали въпроса за продажбата на паспорт и разрешение за пребиваване е съвместима с Шенгенското споразумение. Достатъчно трудности има с бежанци, хора, които търсят обежище, мигранти, но никой не поставя въпроса за тези, които просто си купуват европейски и шенгенски визи. Така че смятам, че групата трябва да обърне внимание на този въпрос и ще трябва, смятам, че трябва да следим много внимателно достъпа на Обединеното кралство до шенгенската информационна система. Оставаме си приятели, оставаме си близки съратници, но положението наистина е трудно и се радвам да чуя, че по този въпрос се мисли. Госпожо Интварт, госпожа е, Режат, имате, вържия, имате думата. Благодаря, господин председател. Искам преди всичко да благодаря на Карлош Коелю за свършената работа и за положените усилия, както и за неговата способност да слушаме, защото понякога сме несъгласни, но е много важно да се изслушваме взаимно взаимно. Работих изобщо европейска цел, защото в крайна сметка постигаме съгласие. Е, това, което най-вече остава в мен от работата в тази работна група и тук благодаря на секретарята, защото без вас нямаше да постигнем желаните резултати. Искам да кажа, че наистина всички сме обвързани и привързани към шенгенското пространство, към свободата на движение, именно това, което ме притеснява и е начина по който се използва шенгенското пространство и се прилага от държавите членки. Основните проблеми съвсем очевидно проистичат от държавите членки и от нарушението, които те допускат. И аз бих казала, е, че тук наистина ще има е, и нови, нови подобрения в това отношение притесняваме това, че комисията не извършва истински контрол защото чуваме, че ефективен контрол наистина, на практика не е имало. Говорим за ефективен, ефикасен контрол, а това предполага безпристрастен контрол адхок от компетентни органи, наистина провеждане адхок, нещо, което в момента не става. Второто, което искам да обърна внимание, за вътрешния контрол и запазването, господин Коелю постави въпроса. И искам да се спра на неправилното прилагане на този вътрешен контрол в някои държави членки, които провеждат такъв контрол по съображение и мотиви, нямащи нищо повече, да, нищо общо с свободата на движението. Е, е, тук Конкретно имам предвид известни наблюдения. Искрено се надявам, че ще преодолеем това положение, защото тя е, е, наистина е спряко свързана е, с приложението на шенгенското пространство и взаимното доверие, особено в крайграничните райони. Що се отнася до Брексит и проблемите с Великобритания, искам и аз да взема отношение, защото това, което разбрахме от работната група, те ще продължават да, да използват едностранно шенгенската система, което създава проблеми и съвета няма начин и маниер да действа адхок, така че трябва да реагира адекватно на Брексита. Защо да не поддържаме взаимно изгодни отношения с Великобритания, разбира се, но това трябва да стане на солидна основа, каквато в момента не съществува. Е, и ползвам случая да поставя отново тревожния въпрос за България, е, която не е част от шенгенското пространство, е, но изпълнява условията. Притеснявам обаче положението на българо-турската граница. Аз ръководих една делегация, която посети българо-турската граница и данните, които имаме за броя на хората, които са се опитват да прекосят границата, пораждат у мен съмнение. Съмнения е, не, е, е, относно възможността за при, при, прилагане на европейското е, е, е, законодателство, специално по отношение на турски граждани, е, които са напуснали България преди е, около 45 години, защото тук нещата са наистина е, сложни предвид промяната на режима. Тук не става дума точно за търсене на обежище, но все пак дава ми повод да припомня проблемите на тази граница. И на последното заседание на работната група вече казах, ще бъде жалко да нямаме нещо черно на бяло като документ за един вид равносметка на работата, която е свършена, за да имаме една паметна записка за свършената работа, която да послужи като база за работата по-нататък в следващия мандат. Благодаря, господин председател и господин докладчик. Благодаря за коментарите, казва председател. Не виждам други вдигнати ръце. Има ли Желаш, може би ще чуем нещо от комисията, ако комисията желая да вземе отношение и да коментира работата на работната група за контрол на Шенген. Господин Оливие Сейфхарт, заместник председател, заместник началник на Генерална дирекция вътрешни работи. Ще вземете ли думата преди да чуем отново господин Коелю? Благодаря за... Ще кажа, че удоволствие да работим с господин Коелю в работната група по Шенген. Мисля, че беше наистина взаимно изгодно сътрудничество и ние положихме сериозни усилия да предоставим всички, цялата информация, с която разполагаме по Шенген, знаеки, че господин господ... Е, пред Европейския парламент и господин Коелю са големи застъпници на шенгенското пространство. Напоследък не малко се говори за това, че Шенген е изложен на риск. Е, и споменахте нашата работна група по Шенген. Аз през 11-12 година сам председателствах тази група, когато подготвяхме законодателството на Евросур и тогава Европейския парламент и секретарията на Либе бяха поканени за редовно участие през 17-18 е, година, когато отново съживихме тази работна група за оценката на Евросур. Безследното от наша страна ние трябваше до определен момент да настояваме да се следва процедурата което означава, че се нуждаем от специално запитване на Европейския парламент за участие в тази група. Тоест вече не формално, а формално да влезе. И след като, получих таков, след като получихме такова запитване, проблем за участието вече нямаше. Така че съжалявам, ако е възникнало недоразумение, но това е истината и ние сме проявявали пълна на откритост по отношение участието на Европейския парламент в тази работна група. В заключение, позволете да кажа, че се надяваме да продължим това сътрудничество. Надяв... Предполагам, че през идните седмици и месеци то ще е още по-насъщно необходимо, отколкото в миналото, защото Шенген ще кажа за жалост остава тема за дебати ние казваме, че искаме да се върнем към Шенген, въпреки че сме в шенгенското пространство. Но ми се ще да се върнем към обичайните процедури, начин на работа по отношение на Шенген. И аз се надявам, че вашата група от парламента ще изиграе важна роля в това отношение и в тази посока. Благодаря. Благодаря, господин Зайферт, казва председателят. Господин Коелю, не желаете ли да направите заключително изказване. Благодаря председателю. Три неща искам да кажа. Първо, благодаря на всички членове на работната група. Работихме много добре и полагаме сериозни усилия да изпълним задачата, поставена от е, тази комисия. Второ, искам да кажа, че ние ще продължим да работим по въпросите, които са пред нас, защото още има какво да се уточни и направи, за да се гарантира демократичния парламентарен контрол. И трето, ще последвам предложението на госпожа Вержия и ще се опитам да изготвим документ, да оставим на следващия парламент един документ, отразяващи цяло нашата работа може би плана ни за работа, графика ни няма да даде възможност да изготвим още един годишен доклад, както миналата година, но така или иначе ще намерим начин да предадем на следващия парламент и на пък и на другите институции това, което сме постигнали, да споделим с тях своите притеснения. Благодаря господин Коели от името на всички всички ни за работата ви като ръководител на тази делегация. Като се има предвид, че за следващата точка имаме още половин час. Аз предлагам половин час почивка, защото госпожа Мацола... А не, следващата точка е отново Шенген доклади за оценката на напредъка на България и Румъния по механизма за сътрудничество и проверка. И тъй като по план това е точка за 16.45, най-добре е да направим половин часова почивка и да продължим в 16.45.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 Well, back to work. И така да, да продължим работата и заседанието. Точка 5 и 6 предвиждат общо разискване. Тук ще съчетаем докладите на Комисията до Европейския парламент и съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка, както и доклада на Комисията до Европейския парламент и съвета относно напредъка на Румъния по механизма за сътрудничество и проверка. Е, тъй като става дума е, от присъединяването към Европейския съюз на двете държави към Европейския съюз. Комисията създаде този механизъм СП, е, за да подпомогне двете страни за преодоляване на слабостите в областта на съдебната реформа, корупцията и специално за България организираната престъпност, за да се отчете постигнатия напредък. Сега ще чуем последния доклад, публикуван на 13 ноември тази година от господин Уилям Слейд, който е директор в Генералния секретарят на, Европейския, на Европейската комисия. Господин Слейд, надявам се правилно произнасям името ви Имате 10 минути, след което ще проведем дебат по въпроса. Имате думата, господин Слейт. Благодаря много, господин председател. Благодаря отново на вашата комисия, че давате възможност на комисията да представи докладите. Преди всичко, мисля, е важно да припомним контекста на тези доклади след доклада от януари 2017 година. Може би си спомняте, че по този повод комисията се разползва от възможността да направи 10 годишен преглед и да отчете цялостния напредък за този период и да му даде дължимото. В резултат на това комисията възприе един по-различен подход. Първо, в доклада се спом... има ограничен брой пре... препоръки, сериозни, но изпълними до края на мандата на комисията, която е политическата цел на президента Юнкър. Поставен бе акцент върху на интернализиране на реформата и изграждане на реформи за нейната устойчивост. И бе ясно посочено, че тези препоръки препоръки са стабилни и е, комисията смята, че те са достатъчни по МСП. Е, и така се отчита напредка. В резултат ще кажа, че комисията, завършвайки двата доклада, комисията поставя два въпроса. Първо, напредъка от януари миналата година и второ, е, има ли някакво отстъпване от напредъка, е, поставяйки под въпрос положителната оценка от 2017 2012 година. И двата доклада са резултат на дъл... задълбочен анализ и преглед на множество документи. Преди всичко ще започна с България. Тук доклада на комисията отбеляза продължаващи усилия за изпълнение на препоръките, така че накратко цялостното заключение на доклада е, че въпреки, че положението не е желаното, нещата вървят във вярна посока. Поръка, препоръките по три от показателите в началото на механизма могат да се смятат за временно приключени което е резултат от напредъка като по отношение на Висшия съдебен съвет, НЕП, НПК и, и други въпроси. Комисията ще продължи да следи тези области с оглед да препотвърди направената оценка. Все още има какво да се желая по отношение на съдебната реформа, корупцията на високи ниво и корупцията изобщо. Например, важно е това да включи да се покаже, че новата агенция за борба борба с корупцията, което е един от новите моменти е, от последните години може да извършва консолидирана дейност и допринася за общата задача е, за е, наказания на корумпирани лица от най-високите нива. Е, това не е задачата на агенцията, но тя може да играе важна роля в това отношение. Доклада отбелязва, че в и се правят редица стъпки, така че комисията ще продължава да следи напредъка с очакването е, че при запазване на положителната, че ще, положителна тенденция ще се запази. Изпълнявайки, запазвайки тази тенденция и изпълнявайки препоръките, България ще може да приключи работа по механизма, да изпълни изискванията по, до края на мандата. При Румъния положението е по-сложно и тук комисията е, се обърна внимание на втория въпрос. Основно дали има об брат в отбелязания напредък и положителната оценка от януари 17 година. Заключението на комисията е, че Румъния е предприела редица действия в много области, е, които са довели до това. Може би си спомняте, че през ноември миналата година имаше доклад, в който комисията посочи риска, че Румъния може отново да трябва да разглежда въпроси, които през януари 17 година изглеждаха изчерпани и приключена. Това е и резултатът от а, неодавнашния доклад. За, за, за жалост нещата стоят така, така че в резултат на това комисията излиза с нови препоръки в три области – е, законодателство и съдебна система, назначения и уволнения в, е, на магистрати и наказателен кодекс. Е, е, изпълнението на тези препоръки ще даде на Румъния да е, се върне на правил път и е, изпълнение на препоръките в рамките на МСП, както и изпълнявайки препоръките на Венецианската комисия по, е, за борбата с е, корупцията и организацията на тази борба. Е, що се отнася до по-съществената част, да става дума и тук трябва да отбележим и Върховния съвет на магистратите. През последната година поведението на румънските власти се отрази и на самите препоръки от януари 2000 2017 година. В доклада тези препоръки са разгледани по-отделно и при съпътстващия технически доклад разглежда подробно условията. Е, има някои институции, които продължават да се консолидират цялостната на политиката в, не дава повод да отбележим съществен напредък по 12-те препоръки. Последното, което може би да кажем е, че заключенията на комисията срещат пълно, пълна подкрепа на наблюдателите, анализа на Венецианската комисия, която постави, излезе с две становища по отношение на е, въпроса за законодателството и съдебната система и второ по наказателния кодекс. Те бяха много полезни и заключенията на комисията до голяма степен съвпадат с не, становището на Венецианската комисия, е, което е, намира отражение в парламентарната резолюция, приета през, в началото на този месец. Комисията също при приемане доклада дебело подчертава готовността си за по-нататъчен диалог в изпълнение на препоръките, но е много важно Румъния да направи необходимото както в бората с корупцията, така и за независима съдебна система. И накрая просто искам да отбележа следващите стъпки и официалното докладване. комисията смята да направи още една оценка в рамките на настоящия си мандат. Благодаря. Okay, Mrs. thank you for your... Благодаря ви, господин Слейд. И сега, както вече казах, могат да вземат отношение членове на парламента не само от нашата комисия, но съгласно член 206, членове и от други комисии могат да вземат думата и да се включат в разискванията. Виждам вдигнати ръце. Господин Павел беше първият вдигнал ръка. Заповядайте. Добър ден на всички. Или по-скоро добър вечер, колеги. Благодаря на комисията, че е тук с нас. Но бих бил още по-благодарен, ако по-късно ни дадат конкретен отговор на поставените въпроси като се започна още 2010 година, Румъния няма законодателни задължения по механизма кой е члена от договора, който позволява продължаването на механизма? Каква е правната рамка? Защо продължава и до днес, 2018 година? В своя доклад комисията надхвърля правомощията съгласно договорите – вие не можете да създадете такъв механизъм само за две държави членки. Ако толкова си го обичате, ако толкова хубаво работи, приложете го спрямо всички 27 държави членки. Вие карате Румъния да не прилага закони, които са гласувани в нейния парламент – това означава, че се опитвате да налагате на държавите членки какво да правят. Вашият доклад всъщност е намеса във вътрешните работи. Също вие споменавате конкретно назначението на главния прокурор, например. Искате процедурата да се прекъсне, макар че е, в Румъния няма мнение по този въпрос. Призовавате главния прокурор да не бъде назначен по този начин, въпреки че тук имаме съгласието на министра на правосъдието и се следва буквата на закона. Неприемливо е Румъния да бъде призовавана да прави такива неща, след като в Германия главният прокурор беше уволнен от днес за утре, след като критикува министра на правосъдието на Германия. Как ще обясните такъв двоен стандарт, ако може конкретен отговор? Вие също така в доклада си критикувате част от нашето конституционно законодателство – не може да давате заповеди на Върховния съвет и да настоявате да се променя лицето, което оглавява съдебните проверки. Също така Трябва да подчертая, че ние искахме такива съдебни проверки, за да се гарантира независимостта на магистратите. Как обяснявате тогава какво се казва в вашия доклад? Вие просто лъжете. Казва се, че самото законодателство, което урежда съдебната система, не я прави независима. Също времено се отбелязва, че Върховния съвет има положително отношение към подобряване на законодателните норми. Вие поставяте под въпрос целият процес, но вижте какво е становището на Върховния магистратски съвет – те направиха своите предложения, много от тях бяха прияти. Тук има противоречие. Моля ви, кажете ми като представители на комисията, кой ви захранва с такъв вид информация и защо слушате само едните, а не хората от институциите, които искате да станат по-силни. Кажете ми, на каква информация се основава вашия доклад – за механизъм, който касае само две държави членки, който се използва за политически цели от тези държави членки, които не искат България и Румъния да са в шенгенското пространство по економически причини. Не ми казвайте, че докладът не е свързан с шенгенското пространство, защото има други европейски лидери, които са в съвета, и които го казват съвсем открито. Те не искат двете страни в Шенген. Ако се опитате да ме разобедите, няма да ви повярвам. И накрая в заключение ще спомена, че вие карате Румъния да не обръща внимание на решенията на собствения парламент и Конституционен съд. Това казвате вие на Румъния в контекста на един механизъм, който трябва да гарантира върховенството на закона. Уважаеми колеги, това само разпалва антиевропейските страсти в Румъния. Ние сме наистина проевропейци, но когато хората виждат как механизмът се използва за политически причини, това има точно обратният ефект. А ние не искаме това и искаме да бъдем третирани наравно като другите държави членки. Имаме същите права и задължения. Говори се извън микрофон. Моля ви, не просрочвайте времето си, за да има време за всички. Господин Урма. Демов. Благодаря, господин председател. Докладът на Европейската комисия отразява обективно стремежа на всички институции в България за реформа в съдебната система. За първи път се отчита че три от шестте показателя са временно затворени. Както вече стана ясно от изявление на Комисията, трите показателя за независимостта на съдебната власт, законодателната рамка и организираната престъпност се считат за временно прекратени. Докладът показва, че България може да приключи механизма до края на мандата на тази комисия. Ние го приемаме за положителен, обективен и ясно подчертаващ, че осъществените реформи са необратими. Силно удовлетворяваща е положителната оценка за положените усилия и постигнатите от България устойчиви резултати. Коректно е отчетен приносът на Прокуратурата на Република България, като положително е оценена активността на главния прокурор за отчетност пред Народното събрание като гаранция за прозрачност и независимост на прокуратурата, Подчертан е същественият напредък и резултати по показателя „Организирана престъпност“, както и водените редица мащабни разследвания за корупция срещу високопоставени длъжностни лица. Липсата на нови препоръки ни дава увереност, че България може да приключи процеса по Механизма за сътрудничество и оценка идната година, а с отпадането на този механизъм Силно се надяваме да отпадне и удобното е, извинение за някои държави, които използват този механизъм за недопускането ни в Шенген. Благодаря. Okay, thank you. Now, Mr... Благодаря ви и сега господин Радев, заповядайте. Дами и господа, благодаря на комисията за обективния доклад. Формулираните от Европейската комисия в доклада и от януари 2017 година препоръки за България съдържаха ясно послание, че след тяхното изпълнение по необратим начин механизмът за страната ни ще приключи. Докладът на комисията от ноември 2017 година констатира, че страната работи по изпълнението на тези препоръки и към тях повече не бяха добавени никакви други последния си доклад от ноември 2018 година Европейската комисия констатира, че в резултат на постигнания съществен напредък по изпълнение на препоръките от януари 2017 година насам, три от шестте показателя за България могат да се считат за условно затворени. Нещо повече, констатацията в този последен доклад е, че ако България продължи със същия темп на реформите, Очакванията на Европейската комисия са, че механизмът ще бъде прекратен в рамките на мандата на настоящата комисия. В същото време обаче някои държави членки продължават да блокират приемането на положителни заключения на съвета и не искат да бъде спомената очертаната в доклада увереност във възможността за приключване на механизма за България в рамките на мандата на настоящата комисия. Продължават да се повтарят мантри за продължаване на механизма без срок на приключване, които може да са били валидни преди 10 години, но не и сега. Продължават двете страни, България и Румъния, да бъдат разглеждани в пакет, което е неприемливо, имайки предвид различните доклади за тях. Ако не знаете, механизма, както е замислен, вече не води до конкретни резултати и отдавна се превърна в упражнение – по вътрешно политически нападки, продължаващи само един или два дни, но не водещи до реални дискусии в контекста на извършваните реформи. Не ме разбирайте погрешно. Моята страна ще продължи да изпълнява препоръките и ще завърши необходимите реформи. Но нашите постижения трябва да бъдат съответно признати и механизма да бъде премахнат след изпълнение на трите оставащи препоръки за България – всичко друго ще бъде явно признаване за съществуване на двойни стандарти спрямо България от нейните европейски партньори. Още по-важно ще бъде признато, че определени страни наистина не искат да видят България в Шенген, имайки предвид правно неиздържаната обвързаност на механизма с приемането ни в Шенгенското пространство. Едно такова развитие на нещата би поставило под въпрос взаимоотношенията в рамките на Европейския съюз и ще бъде явна проява на дискриминация спрямо България, което е недопустимо. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Някой друг иска ли да се изкаже? Госпожо Стивенс. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа, говоря холандски. След казаното от комисията, стана ясно, комисията не веднъж е изготвя такива доклади в рамките на механизма аз се питам дали тези доклади са довели до подобряване на положението и в България, и в Румъния. Може ли да се каже, че има реално подобрение? Що се отнася до върховенството на закона? Ако има подобрение, може би то се дължи и на докладите. Какви са бъдещите перспективи? Днес получих имейл от Сдружението на църквите. Те ме уведомяват, че в България има известни проблеми с свободата на религията, защото сега е прието ново законодателство по признаването на вероисповеданията и някои от по-малките е, са под опасност да бъдат изключени. Можете ли да ни кажете повече за това? Много конкретен въпрос наистина. Не виждам други изказвания. Тогава да чуем пак комисията. Чухте възраженията на наши членове срещу този механизъм. Господин Слейд, бихте ли искали да отговорите? Благодаря ви. Разбира се, че ще отговоря. Отново с удоволствие бих обяснил происхода на механизма и защо той се прилага само за две държави членки. беше решено, че като част от условията за присъединяване ще бъде създаден такъв механизъм като предпазна мярка. Тази предпазна мярка се прилага след присъединяването наистина принципно две години след присъединяване предпазните мерки отпадат, но в този случай те отпадат единствено когато условията бъдат изпълнени. Затова беше създаден механизма, затова и още се изпълнява. Нищо не се е променило в това отношение. Както казвам, връзката беше с присъединяването не се е променил и подходът на комисията. Комисията си върши работата по този механизъм така, както го е правила и през годините. Работи внимателно, обективно, разговаря с широк кръг от представители Също времено имаме организации като Венецианската комисия, Греко, има и други държави членки, както и множество наблюдатели вън и извън държавите членки, които до голяма степен са съгласни с анализа и виждането на комисията, така както е изложено в доклада. Искам да подчертая, че Комисията е убедена, че нейни анализи и заключения са мотивирани. За връзката с Шенген мога да кажа единствено, че комисията е заявявала ясно на всички нива, включително и пред президента, че ние не приемаме тази връзка, която се прави от някои. Не това е причината за съществуването на механизма за сътрудничество и проверка. Така че няма защо да се прави такава връзка, макар че отчитам, че на практика някои държави членки я правят. Комисията обаче не приема това. Попитахте дали механизмът е довел до подобрение. Със сигурност комисията смята, че да. Напредъкът отбелязан в докладите от януари 2017 година го показва. Разбира се, тук не говорим за някаква панацея, Комисията никога не би имала такива претенции. Този механизъм не дава отговор на всички въпроси. Нито пък има за цел някаква идеална, съвършена ситуация в тези държави членки. Комисията винаги се е стремила към задоволително изпълнение, така че тези държави да са постигнали горе-долу същото, колкото и останалите държави членки. И мисля, че в доклада от 2017 година това ясно се казва. Трябва също така да се има предвид, че механизмът работи в ограничен брой области. Борбата с корупцията, с организираната престъпност и така нататък, но механизмът не разглежда е, всичко под слънцето. И така отговарям и на въпроса ви за църквите. Макар и те да са свързани с основни права. Не съм запознат с този конкретен случай, но, пак казвам, става дума за нещо, което е извън обхвата на доклада. Надявам се, че с това съм бил полезен. Благодаря. Окей, okay, thank you. Благодаря ви. Някой иска ли да каже нещо във връзка с онова, което току-що каза комисията? Господин Павел, заповядайте. Вие сте първи. Вие първи вдигнахте ръка. Набързо, ако може. Благодаря. Точно както и в предишни години, аз не получих конкретни отговори на моите въпроси. Беше направена една реч, реч, която отне няколко минути. Чухме Общо взето празни приказки, нищо конкретно. В този доклад не се казва нищо за тайните споразумения между разузнавателните служби и правосъдната система. Тези тайни споразумения по някакъв начин подчиняват на тайните служби магистратите в страната. Защо не казвате нищо? за този процес в доклада? Защо не осъждате онова, което се случва? Защото това са споразумения, които могат да подкопаят независимостта на съдебната власт в Румъния. Отговорете на този въпрос, защото на другите не отговорихте. Господин Слейт, изключително конкретен въпрос. Дали ще отговорите? Ако го направите, много ще се зарадваме. И аз мога да дам прост отговор. Обърнете внимание, господин Павел, на страница 2 от доклада. Там има един голям параграф точно по тази тема. Толкова, значи по този въпрос. Толкова по тези точки от дневния ред за днес. Преминаваме нататък. Следващата точка е посветена на Европейската гранична и брегова охрана. Благодаря на всички. Благодаря за присъствието. Благодаря на онези, които не са пълноправни членове на нашата комисия, но решиха да участват в дебатите по предишната точка. Някои от вас напускат залата. Моля ви да обърнете внимание, че преминаваме дебатите по следващата точка вече Европейската гранична и брегова охрана. Рапортер. Казват ми, че докладчик по тази точка е госпожа Мецола. Дебатите трябва да започнат след една минута. So if I, uh, so may you your patience, let's... Моля всички за още минутка търпение. Нека да изчакаме госпожа Мецола да влезе в залата и след това ще започнем дебатите. Тя е докладчик. Би било много добре тя да е в залата, ако ще дебатираме по тази точка. Една минута. Your... Благодаря на всички за търпението. Още само секунда. Благодаря за търпението. Докладчика вече е в залата. Нека да ви напомня, че миналата седмица при нас беше изпълнителният директор на Frontex. Той ни даде информация за настоящите дейности на агенцията. Говорихме и за новото предложение на комисията във връзка с агенцията. Днес ще разгледаме проекто доклада за Европейската гранична и брегова охрана. Докладчик е госпожа Мецола. Без да се бавим повече, искам да й дам думата за 5 минути. След това ще започнем и дебат. Заповядайте, госпожо Мецова. Благодаря, господин председател. Няколко седмици работихме много активно, за да приключим работата по проекта на доклад. Искаме да имаме един прагматичен, реалистичен начин, по който да работи агенцията. Няма да говоря за всяко едно отделно изменение, ще говоря за основните промени, които предлагам и естествено с удоволствие ще чуя позицията на колегите. Какво можем да направим от тук нататък? Основната промяна, която комисията предлага е да се промени да се променят правомощията на агенцията. Знаем, че външните ни граници са достатъчно уязвими. Имаме нужда от допълнителен персонал на границите. По отношение на така нареченото постоянно звено или резерв, имам конкретни предложения. Знам, че има много въпроси, които се повдигат в медиите, в съвета, в други институции по този въпрос. В тази връзка предлагам да се въведе четвърта категория персонал, резерв за бързи действия при операции, които изискват бърза реакция тези хора ще могат да се използват като последна мярка, ако има спешни случаи. Освен това, въвеждам промени във връзка с категориите персонал 1, 2, 3. Минималният брой трябва да бъде 5000 служители, максималният брой тавана 7000. Този корпус трябва да бъде набран постепенно и това набиране трябва да се случи максимум 5 години след влизането в сила на регламента. Това е и желанието на колегите, поне доколкото разбрах. На следващо място, връщанията. Аз съм за укрепването на текстовете, свързани с връщанията. В същото време обаче, мисля, че трябва да се предвидят и защитни механизми по отношение на човешките права. Аз предлагам пет такива защитни механизма, които биха задължили агенцията да действа по конкретен начин, когато има връщания от една трета страна към друга такава. Всяко едно споразумение за подобни връщания трябва да се осъществи след като е направена оценка за основните права в съответната трета страна и тази оценка трябва да бъде представена на Европейския парламент. Освен това, трябва да има и конкретна оценка на самите процеси по връщане в съответната трета страна. Отново казвам, става дума за случаи, в които има връщане от една трета страна в друга. Освен това, предлагам връщанията да бъдат осъществени само към държави, които според ВКБОН са безопасни. Това е един от най-проблемните въпроси в доклада, затова искам да разбера какво смятат колегите как може тези препоръки да проработят както на хартия, така и на практика. Що се отнася до основните права, отново казвам, с оглед на това, което ми казаха колегите, аз реших да подсиля текста, като укрепя ролята на механизма за обжалване и ролята на служителя по основни права. Аз поддържах връзка с много различни заинтересовани страни, които ми отвориха очите за проблемите, които съществуват на нашите външни граници. Основният проблем, както можем да очакваме, е липсата както на човешки, така и на финансови ресурси. В тази връзка аз предлагам връзка между хората, които се разполагат от една страна от самата държава членка и от друга страна приноса, който държавата членка трябва да даде към постоянния е, резерв. Предлагам освен това да се заличи едно изпълнително правомощие, онова, което е свързано с издаването или отмяната на визи. Само националните гранични служители могат да имат такива правомощия. И накрая Обучението мисля, че трябва да бъде неразделна част от оперирането на агенцията. Въвеждам механизъм, вътрешен механизъм за контрол на качеството и външна независима оценка на всички програми за обучение. Освен това, включвам оценка на всички хоризонтални компоненти, които са свързани с отделните сектори, които са част от правомощията на агенцията. Мисля, че обучението трябва да е част от тези хоризонтални компоненти. Укрепявам и ролята на парламента по всички въпроси, по които компетенции има агенцията и призовавам за е, преглед е, две години след като влезе в сила регламента. Искам да кажа, че тук не откривам Америка е, отново. Така наречените сателитни служби би трябвало да получат малко повече правомощия. Подобни служби би трябвало да бъдат създадени и извън Европейския съюз и те да отговарят само за връщанията. Освен това, мисля, че агенцията трябва да стане по-привлекателен работодател. Въвеждам освен това по-категоричен елемент на парламентарен контрол и отчетност. Ето ги промените в доклада. Сега искам да чуя какво смятат всички колеги за моето предложение. Искам да разбера дали е възможно да стигнем до споразумение, което да получи подкрепата на колкото се може парламентарни групи. Благодаря. Благодаря, госпожо Мецола, за тази презентация. Сега ще чуем докладчиците в сянка. Първи е колегата Нидермюлер. Благодаря. През 2016 година са законодателите бързо приеха регламента за Frontex, който влезе в сила по-късно тази година. Чрез този регламент Frontex се превърна в пълноправна агенция на ЕС и нейният мандат беше значително разширен. Две години по-късно комисията предлага едно ново предложение за разширяване на мандата за тази агенция. Искам да благодаря на госпожа Мецола за проекта на доклад. Той отговаря на духа на предложението на комисията. От друга страна, трябва да спомена, че в доклада има и някои добри е, елементи, като онова, което се казва за ролята на парламента, за обучението. Що се отнася до така наречения постоянен корпус, доклада е реалистичен. Говори за създаването на резерв от служители за бърза реакция броем трябва да е около 1500. Говори се и за връщането на лица от трети страни към трети страни. Не съм убеден дали съществува необходимост, т.е. не бях убеден дали съществува такава необходимост за включването на подобни разпоредби през 2016 година и все още не съм убеден. Аз мисля, че тук се засягат по-скоро външните политики и дейности на Съюза, а не правомощията на агенцията. Много е важно, естествено, да се подсили е, ролята на агенцията, нейните правомощия, но дали това е свързано с е, ролята на, на корпуса. Не трябва да забравяме, че държавите членки в крайна сметка остават отговорни за дейността на агенцията. Аз мисля, че разширяването на мандата на тази агенция трябва да бъде обвързано с увеличаването на отчетността на самата агенция. Контрола трябва да бъде подсилен, що се отнася до всички действия, особено що се отнася до връщанията и по отношение на избирането на изпълнителния директор и на неговите заместници. И накрая, моята група ще бъде готова да работи с колегите и с съвета по този доклад, защото смятаме, че той е изключително важен. Групата на социалистите и демократите ще се опита да бъде максимално конструктивна. Благодаря. Благодаря, господин Нидермюле. Сега от името на ЕКР, господин Вистисен. Благодаря, господин председател. Разбрах към кого се обръщате, няма проблем. Уважаеми колеги, уважаема госпожо докладчик, благодаря за това, че представяте първия работен документ, който да послужи за основа на преговорите. Като цяло аз подкрепям Агенцията за гранична и брегова охрана. В Европа имаме зона на свободно придвижване без вътрешни граници. Това означава, че управлението на нашите външни граници е отговорност на всички държави членки и съответно трябва да се вземе предвид. Кризата ясно показа, че има пробойни в нашата система. Тя има доста слаби страни. Същото въжи за нашите механизми и за да решим всички тези проблеми, би трябвало да подсилим ролята на агенцията. Разбирам, че има нужда от допълнителни човешки ресурси, от оборудване, трябва да има подсилени правомощия, що се отнася най-вече до връщането на тези, които не са получили убежище в страните по происход. Трябва да има сътрудничество с третите страни, включването на Евросур, освен това в рамките на граничната и брегова охрана и агенцията за гранична и брегова охрана. Не разбирам текстовете за промяна на отговорността, що се отнася до политиките, които управляват тази агенция. Не разбирам защо, когато става дума за намеса при спешни ситуации, правомощията трябва да се прехвърлят от съвета на комисията. Това е червена линия за нас. Мисля, че е, държавите членки имат отговорност и те трябва да поемат е, своята отговорност. Колегите вече споменаха някои притеснения във връзка с допълнителните служители, гранични служители, които да бъдат е, пратени в е, различните държави членки и техните правомощия. Разбирам тези притеснения. Надявам се, че в хода на разговорите ще изчистим тези проблеми. Благодаря ви за думата. Очакваме с нетърпение бъдещите разговори. Благодаря сега от името на Алде, господин Дюпре. Имате думата. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Да се замествам колегата Натали Гризбек която моли да бъде извинена и за това ще прочета нейното предложение. Преди всичко искам да благодаря и да поздравя Роберта Мецола за нейния доклад, която е свършила много качествена работа в изключително кратък срок. Тя се спира на редица важни въпроси, от, свързани с агенцията, която има изпълнителни е, функции, но също и въпроси, свързани с пряката работа. Става дума за защита на, отсто... на основните права и а, е, включването на тази група. Това е изключително интересно. Подкрепвам пиям доклада също по отношение на укрепване и разширяване правомощията на служителя за основните права. Той трябва да разполага с всички възможности и ресурси, за да изпълнява своята работа. Аз ще предложа редица изменения. Последните са следната цел. Първо, да и относно постоянно, постоянните служители е, става дума за това, че аз се притеснявам за включването на е, назначаването на 200, 2000 постоянни служители от 2020 година. Срокът ме притеснява. Второ, е, по обучението. На този въпрос докладчика вече отбелязва, но на мен ми се иска агенцията, която да се занимава с този въпрос. Ако иска да се изгради истинска ведомствена култура, тя трябва да има право да изгради своя екип. Трето, изменение за уточняване и изясняване на текста защото текста ми се струва много слажен относно изпълнителните задачи, но също и относно достъпа до данните. Е, какви са правата е, и какви са задълженията на служителите в това отношение става ясно. Четвърто, знам, че ще предизвикам сериозен дебат с предложението. Е, операциите и дейностите на агенцията във връщане, на повръщане на граждани на трети страни. Това ме притеснява, както и колегите, с които говорих. Има и други елементи. Един много важен повод от миналата година комисията Либе в разговора с директора на агенцията Фабрис Режим стана ясно, че относно ролята на управлението на мигрантските потоци, но също става дума за борба с организирана престъпност, тероризъм и така нататък. Мисля, че всички колеги трябва да помислим заедно, за да поставим акцент върху тези елемента. Това в общи линии са измененията, които ще представим представя от името на Алде в определения срок. Още веднъж благодаря на колежката госпожа Мецола за която чудесно подчертавам свършената работа. С интерес очаквам да чуят позициите на други колеги. И така, господин председател, това е становището на госпожа Гринсбек. Благодаря, господин Дюпре. Видях, че Яна Гомеш май иска да каже нещо. Не, заблудил съм се. Извинявам се тогава. Имам възможност да чуем и комисията. Ако желая тя да коментира този въпрос. След това ще дадем думата на докладчика. Заповядайте. Благодаря. Добър ден. На този етап нямам какво толкова да кажа. Прочетохме проекта на доклад с голям интерес. Радваме се, че той се появи толкова бързо. Искам да кажа, че текста е много добър. На този етап обаче комисията няма как да коментира предложението, нито пък някои части от неговото съдържание. Благодаря за разбирането. Добре, обръщам се към докладчика. Искате ли да обобщите? Благодаря, ще говоря на малтийски. Бих искала да благодаря на всички колеги, които изказаха становища. Мисля, че като цяло изказаните позиции бяха добронамерени. Нека все пак да коментирам казаното. Що се отнася до изпълнителните правомощия, аз се опитах да вкарам един предпазен механизъм. Давността. Какво си има предвид? Държавата членка, която ще приеме съответните служители, ще има изпълнителни правомощия. И по време на различни операции държавата членка ще трябва да се произнесе. Що се отнася до броя 10 000 до 2020 година, отчитам факта, че времето не е кой знае колко. Мисля, че предложението на комисията е много амбициозно. Аз обаче разговарях с представители на различни правителства и разбрах, че срока трябва да се удължи по отношение на Академията за обучение. Разбирам позицията на колегата Натали Гризбек. Доколкото знам, тя смята, че трябва да се създаде една култура на обучение, а именно всеки, който взаимодейства с Frontex, да преминава през едни и същи обучителни курсове. Тук може да има известни затруднения, защото би било доста скъпо да се създаде една академия, която би била привлекателна само е, за служителите на Фронтекса. Знаете, обучаващите ще трябва да дойдат от държавите членки. Ще помисля как да подсиля тази разпоредба. Аз мисля, че тя е достатъчно силна така или иначе. Що се отнася до текста, който засяга тероризма и организираната престъпност, мисля, че тук трябва да бъдем малко по-категорични. Би трябвало да подсиля своя собствен текст. Готова съм да работя с колегите, за да подобрим редакцията. Разбирам, че има противоречие по отношение на някои други въпроси. Аз е, въведох е, тези пет предпазни механизма, що се отнася до връщанията, тъй като основно за връщанията говорим, когато говорим за противоречие. Когато една трета страна поиска от нашата агенция помощ, що се отнася до връщането на граждани на трета страна, в трета страна, която е счетена за безопасна, то тази помощ би трябвало да се окаже. Става дума най-вече за държави, които са съседни нас прямо от друга. Ще разгледам измененията и ще се опитам да създам компромисни текстове. Благодаря. Благодаря, госпожо Мецола. Толкова по тази точка. Няма други желащи да се изкажат. Може ли да преминем към последния пакет за тази вечер? визите. Аз съм докладчик, ако ми позволите, ще се намеся. Ще играя две роли на председател и на докладчик. Ще представя този въпрос. Преди всичко, точка 8 от дневния ред, създаване визо кодекс на общността. Аз съм докладчик по този въпрос. Този визов кодекс урежда процедурите и начините за издаване на краткосрочни визи и транзит при въздушен транспорт. има над 200-284 изменения по-конкретно. Позволете да ви обясня как изготвих доклада и измененията и можем да продължим направо с точка 9 относно хуманитарните визи, също по мой доклад. Но измененията по визовия кодекс, ако нямате нищо против, както казах, имаше много сериозен брой и изменения предложени по доклада. 174 от ГУЕ, 35 от зелените, е, са от 4 от моята собствена група, освен 20 от Европа на нациите и свободите. ЕКАРЕ не предлагат нищо, те изглежда са доволни от предложението на комисията. Повечето изменения са от НП и АЛДА, чисто технически, относно централните елементи за начина на действие на визовия кодекс, докато измененията от зелените и ГУЕ е, са по-общи по своя характер, дори чисто политически. Някои от тях са чисто технически. Има обаче и много други, които акцентират върху хуманитарното измерение на визовия кодекс. Работя много сериозно с докладчиците в сянка, както обичайно за да обработим измененията. Работим бързо, защото целта ни е да имаме гласуване на 3 декември тук в комисията Либе, което е необходимо, ако искаме да приключим успешно и този доклад успешно да бъде утвърден преди края на мандата. Нямаме много време. Е, както знаете и освен това ми се струва, че в февруари ще трябва да работим по други досиета, които са на финалната права за този ни мандат. Така че нека положим максимални усилия да приключим работата и ще бъда благодарен, ако ми помогнете да постигнем тази цел. Не всички изменения могат да постигнат компромис е, понякога разминаването между тях да създава много малка възможност за компромис. Ако нямаме, не постигнем компромис, ще имаме разделно гласуване на предложението. Това е единственото разумно решение в случая. Сега набързо ще се спра на някои изменения по теми. Първо, изменения относно улесняването и издаването на визи особено за спортисти и културни деци, социалисти, демократи, ГУЕ и НП предлагат. Струва ми се, че имат договореност да подкрепят тези изменения. Има и втори въпрос е, за е, медицински застраховки за пътуване. Имам чувството, че да, може би е разумно да заличим тези изисквания. Имат трета група предложения по таксите за визи и тук разминаването е огромно. Има такива, които предлагат намаляване на таксите, има от друга страна други, които предлагат повишаване на таксите за визи. Е, други ги свързват с възраст, членство в НПО, членове на семейство, т.е. различни обстоятелства. Работи работим сериозно за постигане на компромис, обхващащ различен, различните измерения при формирането на таксите и о, о, докладчиците в, докладчика в Сянка тук ми помага много, както казах, на първото заседание с докладчиците в Сянка предстоят и редица технически срещи по изменение 21 е, имам предложение, което относно визовите такси. Надявам се да бъде прието. Що се отнася до визовите услуги, аз имам лично е, изменение 23 и Жерар Депре предлага изменение 163, които са съвместими и се надявам да постигнем компромис. Иначе по член 17 алинея 2 смятам, че такса обслужване или административна такса трябва да включва всички, да покрива всички разходи, свързани с издаването на виза. Хората трябва да знаят от начало какво ще им струва молбата за виза. И тук има интересни компоненти на а, изме, предложението на господин Депре. А, смятам да го използвам като база за постигане на друг компромис с другите е, докладчици. Е, Петята е тема – издаване на единни визи, 24-то изменение, така наречената каскадна система се намесва. Тук всеки сякаш иска да подобри съществуващата система, което може да стане, ако приемем предложението на комисията за достъп до първа вид и след това улесняване на достъпа до визи при последващи визи. И тук е, господин Депре излиза с уместни изменения 193 и 194. Е, по останалите предложения ще помоля да ме под подкрепите по изменение 32, защото виждам, че за мен ще бъде трудно да предложа допълнителен компромис. За това ще ще, това ще наложи е, отделно гласуване. След това шестата тема е, риското, свързан с миграцията и е, е, е, обежището. Това са въпроси. Е, имаме достатъчно решения, но мисля, че ще трябва да гласуваме отделно по тези предложения, ако не приемете моето предложение, ако не се съгласите да заличим като компромисно решение рисковете за свързани с миграцията и сигурността. Тук специално се обръщам към госпожа Валеро и Вержеа. Сега, след това, член 25 и връзката с реадмисията. За много политически групи и използване, прилагането на визовата политика е средство за насърчаване взаимодействието с трети страни по, по реадмисията. Е, но има и сериозни възражения. Трябва да възразим на подобна логика, защото не виждам основание за предложението на комисията е, в това отношение, нито емпирични доказателства. Но в хода на множеството срещи по това досие и предвид различните изменения по този въпрос, от сега става ясно, че известна връзка ще трябва да има и ще трябва да приемем компромис в този риск. В момента работим точно по този компромис и се опитваме, възможно най-скоро, да постигнем баланси. Тук отново предложение на господин Депре предлага система, която от една страна включва възможни стимули, за страните, желаещи да сътрудничат по реадмисията, за тях трябва да има постигнат баланс между стимули и връзката с реадмисията. Това може да послужи като добра основа за компромиси. Накрая, е, хуманитарното измерение – на въобще на досието визи. Известно вие за мен беше много важно е, да включим темата за хуманитарните визи в е, това досие, визовия кодекс, е, което изглежда обаче ще се окаже невъзможно поради сериозните възражения от страна на съвета комисията и някои политически групи тук в парламента, така че единственото решение е да, да прокараме този въпрос през, по, по линията на доклад за хуманитарните визи и е, това ще последва скоро след дебата по визовия кодекс, е, защото знаем, че хуманитарните визи, така да се каже, бяха отклонени по съседен коловоз, извадени от това досие. Надявам се само от комисията да може първо на 3 декември да гласува и след това в пленарно заседание да получим одобрение за това важно досие. Това ще ни даде време да се справим в рамките на този мандат преди, надявам се, коледа и разбира се, преди края на мандата на Европейския парламент. Това би било оптималното решение. Винаги съм смятал, че визовата политика може да бъде използвана за да препотвърдим нашите ангажименти към е, спрямо света, външните ни действия и така нататък. За това съм внесъл, предложила изменения в този дух. Госпожа Вержия и госпожа Валеро имат сходни предложения. Надявам се, че някои от нашите идеи ще намерят място. Ако не получим подкрепа за компромиса, ще се наложи отново да гласуваме отделно и все пак. Аз се надявам, че по-голяма част от вас в комисията разбират, че трябва да запазим това този хуманитарен аспект на визовата политика и да дадем своята подкрепа за доклада по собствена инициатива по темата хуманитарни визи, който ще обсъждаме по-нататък. Сега нека да чуем докладчиците в сянка. Първо вие, господин Бекер, заповядайте. Благодаря много, господин председател. Благодаря и на докладчика. Е, благодаря ви в качеството на докладчик. Е, мисля, че е целесообразно да се опитаме това досие е, преразглеждането на видовизовия кодекс да бъде подложено на гласуване преди коледа, преди края на годината. За това благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка за положените усилия в търсене на компромис. Към настоящия момент сме в положението да постигнем оптимално сътрудничество с трети страни. Това е нашето желание. Особено когато говорим за представители на бизнеса, културата, спорта и, тури, и за туристи. Ще ни се да могат по-лесно да идват в Европа. За това то, за тази цел трябва да има опростявания при издаване на визи. Едновременно с това трябва да е, имаме, така да се каже, визов лост, който държавите членки да могат да използват при изпълнението на решение за реадмисия. От името на НП искам да обърна внимание още веднъж, че тази визова политика, която обвързва реадмис... която се базира на реадмисията, за нас е много важна. На, ние искаме конструктивни отношения с третите страни, което означава, че трябва да бъде по-лесно техни граждани да получават е, по-лесно виси. Но ако това не се получи, трябва да има последствия. Нещата вървят ръка за ръка. При това в настоящия доклад съзираме текстове, които в момента не можем определено да подкрепим. Например, разширяването на определението като спортисти, как спортисти могат да получат такава виза, особено автоматичното приемане за членове на семейството за нас е неприемливо. По отношение пътувания с медицинска цел можем да предложим гъвкавост, ще потърсим компромис. За таксите за нас е пределно ясно, че минимум че трябва да бъдат покрити минимално а, инфлационния индекс, което сега не става. Половината разходи не се покриват от така предлаганите такси и шенгенските визи в международно сравнение са много ефтини. Тексата, таксата за визите не може да провали проекта, защото онзи, който не може да си плати за шенгенска виза, той няма да стигне кой знае до къде в Европа, защото стандарта на живот в Европа далеч надхвърля плащането на една такса. Принципно заличаване на членове на НПО под 30 години не можем да приемем, защото това предизвиква усмивчица. Всеки е, тогава всеки представ, граждани трета държава ще се втурне да става член на НПО. Предлаганото заличаване на рисковете за миграцията и а, сигурността, особено Амблок, е неприемливо. Мисля, че и докладчика за това предлага по именно гласуване по този въпрос, за да е ясно кой се отдава по този въпрос на мечтания и остава на заден план важни въпроси краткосрочно издаване на виза на външните граници за нас продължава да поражда сериозни рискове за сигурността и е неприемливо. Така че не можем да дадем съгласие. Но ни се ще да чуем недвусмислени, ясно формулирани компромисни предложения. Имаме още малко време и ако нещата бъдат разрешени, мога да подкрепя от името на ЕНП приемането на доклада. Благодаря много. Сега госпожа Стивенс. Стивенс, благодаря, госпо, господин председател колеги, аз искам да се обърна към докладчика и докладчиците в сянка и да благодаря за сътрудничеството по този, това важно досие. Радвам се да отбележим напредък, което е особено важно, че ако искаме да подпомогнем туризма, можем да убедим хората да идват в Европа. Разбира се, о, а, трябва да се използват уеднаквени визови процедури. Това е важно за представители на бизнеса, за а, творци от а, артистичната сфера. И подобно на НП и нашата политическа група ще даде своите коментари по предложенията на докладчика в общи линии ни се ще да останем по-близо до оригиналното предложение на комисията. Има изменения, които подкрепям, други не. Например, за спортистите е, и културни дейци, изпълнители, певци и така нататък. Те трябва да отговарят на същите визови изисквания, както всеки друг. Струва ми се, че това е важно. Що се отнася до медицинската застраховка за пътуване, ние категорично не смятаме, че трябва да се отказваме от нея. Ако дадено лице, което пътува е болно, това води след себе си разходи и съответния застраховател ще трябва да плати за това. Не много когато хората с, с, с, идват в Европа с съответна медицинска застраховка, разбира се, съответните разходи при заболяване се покриват от тях. Що се отнася до визовите такси, ние сме за повишаването им. Смятаме, че е важно всички разходи по обработката на и издаване на визата да бъдат покрити от съответната такса но разбира се, може да се мисли за изключение, например за малолетни и непълнолетни деца. Така че може да имаме а, съответно намаление на цената и изискване за съответните разходи. Ако има съответно изискване за е, външна дейност, външен изпълнител, това съответно трябва да бъде отразено. И връзка, връзката между визовите облегчения и реадмисията, зная, че вие не подкрепяте такава философия, но мисля, че връзката е важна. Ако една държава иска визови облегчения, те също трябва да дадат своя принос. Нещата са свързани. Така ще избегнем ситуации, когато трети страни не помагат за решаване на въпроса от, от отказвайки да сътрудничат при реадмисията. Що се отнася до хуманитарната виза, да, знае, че това е последващата точка, но все пак нека да повторя още веднъж. Не виждам смисъл да се издава европейска хуманитарна виза, защото държавите членки вече имат национални системи за издаване на хуманитарни визи. Не мисля, че ще е удачно да ги дразним, предлагайки подобно решение. Мисля, че е по-добре Европейския съюз да не се намесва в тази конкретна област и да остави това на държавите членки, защото в крайна сметка държавите членки трябва да решат кой може да влезе на тяхна територия и кой не. И тъй като трябва да и, и смятам, че трябва е, да не объркваме визовия кодекс и хуманитарните визи. Знаете е, нашата позиция по въпроса, позната вие, не смятам, че е необходимо. Сега да я повтарям. Господин Депре, благодаря, господин председател. Позволете ми преди всичко да ви поздравя за положените усилия. Известно ми е, че това досие е, беше трудно за вас, защото в началото вие имахте друго виждане за хуманитарните визи, но е, в крайна сметка постигнахме съгласие да, да бъдат по-отделно, но успоредно разгледани двете въпроси визите и хуманитарните визи. Е, радвам се да чуя, че ще вземете предвид много от нашите изменения, за което благодаря и смятам е, че те се опират на духа на компромис, е, предложен от други делегации. Искам да се спра на някои въпроси, които не чух във вашето изказване. Първо, е, бихме искали държавите членки да запазят в възможността да, за пряко подаване на национални консулски служби е, от, е, с възможност, разбира се, да има центрове, визови центрове, на тази възможност да продължи да съществува. Второ, ще ни се за молбите да се подават по 9 месеца преди датата на пътуване. Защо? Много често се пътува с самолет, колкото по-рано толкова по-ефтин е билета, особено ако искаме да насърчим туристически посещения в Европейския съюз, трябва да по-скоро да удължим срока, не да го ам, скъсим. Що се отнася до цената на визита, ние заявихме, че искаме увеличение на таксата и искаме така три момента. Първо, ако е, съответното лице е, и разполага с документ за самоличност с биометрични данни, той може, то лицето може да получи е, таксове облечение Също за децата и припомняме а, господин председател а, и Припомняме, че членове на семейството на граждани на Европейския съюз, съгласно член 5 от общия регламент, не би следвало да плащат такса, защото там е уредено така. Смятаме, че 10-дневен срок за издаване на виза е разумен. Особено ако биометричните данни вече са в виз. Що се отнася до споразуменията за реадмисия, за разлика разлика от вас, ние сме за създаване на такава връзка и се надявам, че ще приемете тази насока в нашето предложение, т.е. да не наказваме гражданите, а по-скоро управниците на страната, които не, не желаят да се осъществи с е, такава връзка между реадмисията и визите. И накрая а, предложихме една година след влизане в сила на визовия кодекс комисията да излезе с доклад, включително и за цифровите визи. Навлизаме в нова епоха, техническа епоха и смятаме, че е уместно и желателно комисията, която заявява, че ще използва този прогрес, да се възползва от тези възможности. И така, господин председател, още веднъж благодарим за положените усилия за деблокиране да на тези досиета. Оставаме на ваше разположение за понтаж сътрудничество. Госпожа Вержия. Благодаря, господин председател. Мисля, че аз също трябва да поздравя за добрата ни съвместна работа. Разбира се, трябва да се мисли за тези, които се притесняват за сигурността на гражданите и тези, които мечтаят. Всички в парламента са загрижени за сигурността. Аз виждам как се развиват нещата след първата промяна в визовия кодекс. Ние искаме да продължим като зачитаме позициите и на едните и на другите. За моята група визите са свързани с имиджа на Европейския съюз в целия свят. Следователно, тук има и няколко елемента които са свързани с това да привличаме хора към Европейския съюз и съответно с правото на мобилност. Подкрепям всичко казано за спортистите, турците, НПО-тата. Същевременно не бива да наказваме хората, които нямат средства за да дойдат в Европейския съюз. Би трябвало да има категория, която да е изключена от изискванията. Не знам дали да са под 18 години или някакъв друг прак за възраст във връзка с таксите за виза. Също така е добре да се предвидят и намаления, като имаме предвид казаното от господин Дюпред. А, системата ви е съвсем друга категория. Аз съм съгласна с вас и мисля, че можем да стигнем до съгласие. Също но съжалявам, че хуманитарните визи отпаднаха. Всички знаете моята позиция. Но ми се струва, че все пак тук има формулировка, която би могла да позволи и едно такова измерение. Така че хуманитарният елемент ще може да бъде взет под внимание. Ние сме против доставчиците на услуги да бъдат подиспълнители, защото знаем, че в някои държави това води до злоупотреби но бихме могли да стигнем до някакво споразумение, така че тези злоупотреби да са сведени до минимум. Разбира се, не бива да се затварят всички възможности. Например, по искане на дипломатическите представителства може да има някаква альтернатива, но трябва да се мисли кой да е доставчика на услуги. За ограничаването на разходите за тези доставчици на услуги също трябва да говорим, защото знаем, че има злоупотреби или възстановявания на разходи за визи на лица, които всъщност не са получили виза. Трябва да ви кажа, че има много такива случаи с хора, които на практика нямат никакъв шанс да получат е, виза но подбора не бива да се прави възоснова на разходите. Също така бихме искали семейните членове в някои случаи да не трябва да плащат за виза, особено при децата или тези, които придружават при някакви спортни и културни прояви. Не виждам защо членовете на семейството в този случай да не се изключат от плащането. И накрая връзката с обратното връщане. Знаете, че в нашата група не сме съгласни да се прави връзка между мобилността и обратното връщане, но обратното приемане. Но ми се струва, че това, което каза господин Дупре, е разумно. Не бива гражданите на трети страни да се оказват заложници на собственото си правителство. Не бива това правителство да им отнема визите. И искам да кажа, че при страните, при които има най-голяма нужда от хуманитарни визи, там, където се потъпкват правата на човека, там би било най-опасно да има такова изискване за изходна виза. И тъй надявам се, че ще продължим да работим заедно по предложения за компромиси. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Вержия. Благодаря на всички. Благодаря за изказванията. Мисля, че е ясно, че като докладчик аз съм се опитал да направя максималното и бих искал накрая да направим още едно усилие и да стигнем до разумни компромиси. Вие неведнъж сте ме чували да говоря с болка за това, че наближава края на мандата и мен много ме притеснява постигането на резултат след работата на нашата комисия по основни права, правосъдие и вътрешни работи. Мисля, че трябва да се подобри нашата възможност да откликнем на тревогите на гражданите. Това е много важно и затова ви призовавам за едно последно усилие да сближим позициите си и да стигнем до компромиси. Ние сме предвидили техническо заседание тази сряда на обяд и на него ще отразим писменно последните усилия за компромиси. За да пестим време, тъй като няма време, всички са много натоварени, както често се случва в работата на нашата комисия. Ще трябва да се резюмира много накратко. Имайте предвид, че много отказаното от вас вече е взето под внимание при съставянето на измененията. Например, възможността за издавания на визи в консулствата или външен доставчик. Тук има текст, за оценка от страна на комисията след определен период. Ще могат да бъдат научени съответните уроци. Повечето от казаното от господин Дюпре вече е взето под внимание и разбира се е възможността за намаляване на таксата за тези, които имат полза от системата. Така че наистина правим всичко по силите си, за да има компромиси, но моля ви, нека всички направим усилие, за да има резултат, защото иначе този мандат на Европейския парламент няма да е много задоволителен. И тъй като наближаваме края на следобедното заседание. Ще кажа няколко думи по допълващия доклад за хуманитарните визи, който беше първоначален и който, е, към който съм толкова приз, привързан. Вие всички знаете какво е положението по настоящем. Председателският съвет излезе с предложение на Либе да се даде разрешение да предложи нов доклад, който да се гласува в декември и да бъде по същата тема. Знаете, че имаше протести и на времето всъщност Окончателният резултат се дължеше на това, че някои колеги бяха извадили картите си за гласуване преди това да се отрази от системата. Докладът, за който говоря, ще мине по бързата процедура, за да бъде гласуван през декември в пленарна зала. Графикът вече е раздаден и той е пред вас. Същият екип, същите докладчици в сянка, същия докладчик, с други думи аз – сме посочени от координаторите на Либе. Крайният срок за измененията ще бъде изключително кратък. По-скоро тук става дума и за формално, защото, що се отнася до политическото съгласие, ние ще се придържаме към договорения текст, за да се види че Либе има текст, който да бъде гласуван на 3 декември и окончателно да бъде гласуван в пленарна зала в Страсбург. Вторник или сряда ще бъде това много важно гласуване в Страсбург, което ми се струва добре, защото понеделник още не всички са дошли, четвъртък мнозина си тръгват. Нека да искаме вторник или сряда. Това ще бъде разумно за пленарното заседание през декември. Целта е да има максимален брой гласове за този доклад. Нека ви напомня, трябва ни квалифицирано мнозинство. за да има баланс по целия пакет, за да бъде това осъществимо. Отново ви моля за подкрепа и съдействие. Идеята е да се представи същия текст, който е бил гласуван преди в пленарна зала. Нищо междувременно не се е променило, за да има последователност и за да изпратим правилното послание към европейските граждани, европейската общественост, които ни гледат с широко отворени очи и очакват да отговорим. Аз ви призовавам да работим заедно. Нека това се случи. И то ще се случи. Ще гласуваме в комисия на 3 декември и на 11 или 12 декември в пленарна зала. Още веднъж призовавам за съдействие. Някой иска ли нещо да каже? Госпожо Гомеш, благодаря, господин председател. Исках да ви подкрепя и също да призова колегите да подкрепят този начин на действие. Като член на парламента, трябва да кажа, че се чувствам ужасно. Видяхме какво се случи с този доклад на последната пленарна сесия. Надявам се всичко да е било плод на недоразумение, не на позицията на групите в този парламент. Благодаря ви, госпожо Гомеш, господин Бекер, много накратко, тъй като до 6.30 трябва да приключим. Преводачите си тръгват накратко. Много се радвам, че отново ще можем да гласуваме това предложение. Искам само да кажа, че някои колеги гласуваха преди по такива текстове, а после гласуваха против хуманитарните визи. Става дума за един и същ брой от членовете и на НП, и на социалистите и демократите. Така че тук не става дума за политическа позиция. Не става дума за една група в опозиция, например НП. Искам само да кажа, че по-настоящем на нас ни се струва, че някои неща не са достатъчно добре обяснени. За това ще ви го кажем като докладчик какво точно имаме предвид. Има и компромиси, като тези на господин Дупре, които не ни се струват достатъчно ясни. Има големи проблеми, свързани с капацитета на консулствата и посолствата. Има и други проблеми. Uh, um, Знаете, че много от колегите ми не подкрепят хуманитарните визи. Не мога да гарантирам, че ще има много поддръжници, но ще се опитам да привлека колкото се може повече. Може би все още имаме време да намерим компромис. Благодаря. Госпожа Вержия. Мисля, че съдействието вече е постигнато. При толкова важно гласуване е нормално да можем да проверим какво точно се е случило, защото няма никакво съмнение, че мнозинството би подкрепило текста. Да, както казахте, квалифицирано мнозинство което означава 349 гласа за. Мисля, че съгласието на председателския съвет да се представи същия текст по ускорена процедура е добро, но се надявам това да не отвори котията на Пандора. Не му е сега времето отново да обсъждаме компромиси и не бива да започват нови дискусии. Благодаря. Няколко последни думи. Вие видяхте какво се случи. 26 не ни стигнаха, за да стигнем до квалифицираното мнозинство, което беше необходимо. Като че ли Европейският парламент не успява да изпрати правилното послание – Според мен можеше да се осигури такова мнозинство. Имаше доста празноти, но след дълги обсъждания успяхме да стигнем до политически компромис, така че и визовия кодекс да бъде прият. Много ви моля да предадете това послание на политическите групи, които представлявате тук, за да сме сигурни, че през декември ще има гласуване и ще успеем. Това е правилното послание, според мен. Няма да е никак хубаво, ако се провалим. Наистина ще ви бъда благодарен. Благодаря. Това приключваме след обедното заседание. Разбира се, утре продължаваме в 9.00 часа. Благодаря ви и лека нощ.